Скъпи колеги, радвам се, че на днешното пленарно заседание можем да поздравим 150 ученици, които участват в школата Евронест. Те са днес тук и са от различни страни. В продължение на два дни тези млади хора, не само от държавите членки на Европейския съюз, но и от Молдова, Беларус, Украина, е, участваха в дискусии за източното партньорство. говориха и за участието на младите хора в демократичните процеси, е, но и по много други теми. Списъкът на темите, които са обсъждали е много дълъг. Аз им благодаря много сърдечно за участието в е, много е, интензивните дискусии и колегите от Европейския парламент, които участваха в тези дискусии, в никакъв случай не отстъпваха на младите участници. Благодаря на всички участници. На 24 октомври прекъснахме заседанието е, на пленарната сесия тук в е, Страсбург и сега обявявам възобновяването на сесията. Давам думата на колегата. Господин председател, тази сутрин много хора демонстрираха в е, Вуковар в памет на факта, че този град падна преди 22 години. За първи път отбелязваме падането на Вуковар след присъединяването на Харватска към Европейския съюз. Ето защо една група хрватски граждани дойдоха на пленарната сесия днес. Искам да ви призова всички вас – да проявите уважение към всички онези, които загинаха в Вуковар. Всички ние трябва да живеем вече в Обединена Европа. Благодаря. Благодаря, господин Стия, за тази информация. Протоколът и текстовете приети на 24 октомври са ви раздадени. Имате ли забележки или възражения? Очевидно няма. Протоколът е одобрен. Компетентните органи на Федерална република Германия е, ме информира